действителност и аз благодаря на, на всички, които ми съдействаха в работа по доклада. Благодаря ви, госпожа Макаван. С това приключва дискусията по тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре по обяд. Следващото пленарно заседание ще бъде утре в съответното време. Дневният ред е публикуван и е на разположение на страницата в интернет на парламента. Закривам днешното заседание.